Председателят. Сеньориас. Дами и господа, Първата а, точка е устен въпрос към комисията, свързан с свободното движение на работници, времени ограничения за румънски и български граждани на пазара на труда в Европейския съюз. Госпожа Плум ще представи въпроса. În prezentarea privind э, starea Uniunii, președin... Благодаря, господин председател, господин комисар. В представянето на състоянието на Европейския съюз, председателя на Европейската комисия, господин Барозо, заяви, че увеличението на заетостта е от решаващо значение за целия Европейски съюз. Освен това, всички ние декларирахме своята подкрепа за всички опити да се постигнат целите на Европейския съюз за следващите 10 години по отношение на намалението на бедността и увеличението на заедостта. Днес приехме соките, поканихме съвет, приканихме съвета да ги вземе предвид. Господин комисар, ако наистина искаме да постигнем тези цели, ако наистина искаме Европа да стане лидер по отношение на конкурентоспособността. Ако наистина искаме Европа да работи за гражданите си, тогава правото на свободно движение на работници е от решаващо значение. Свободното движение на работници е една от основните свободи на Европейския съюз и един силен вътрешен пазар може да се постигне само чрез пълно отваряне на пазарите на труда. Съгласно съобщението на комисията от ноември 2008 година, Движението на работници се отразило положително на економическото развитие на Европейския съюз. Мобилността на, мобил... на работниците от е, Румъния и България се отразила положително върху приемащите страни, без да се отрази по някакъв значителен отрицателен начин нито на работните места, нито на заплатите на местните работници. Економическата криза не може повече да се използва като претекст да се запазват тези рестрикции на пазара на труда. Запазването на този тип ограничения само ще ограничи, ще обесърчи работниците е, от България и Румъния и ще им попречи да развиват плодотворна економическа дейност на територията на Европейския съюз. Това е нарушение на всички правни разпоредби, свързани с необходимостта за разрешителни за работа. Резултатът от това ще е само повече нелегални работници. Всичко това ще е, е както и нарушение на социалните е, права. Румъния и България смятат, че в настоящия економически контекст преодоляването на всички бариери между, е, пред свободното движение на работници от България и Румъния може да увеличи капацитета на Европейския съюз да се справи с предизвикателствата, пред които е изправен. Господин комисар, имам въпрос към вас. Бих искала Европейската комисия да бъде съюзник. Бих искала тя да предоставя институционална подкрепа. И така, моят въпрос е следният. Какви мерки възнамерявате да предприемете, така че онези, държави членки, които все още прилагат такива ограничителни мерки, да ги отменят. Благодаря, госпожо Плъм. Комисарят Джон Дали има думата. Господин председател, уважаеми господа депутати, свободното движение на работници е един от основните принципи на Европейския съюз. Заедно с свободното движение на стоки, услуги и капитали, това е една от основните, един от основните елементи на вътрешния пазар – е нещо, което помага за успеха на Европейския съюз. Както знаете, за първите е, години е, членство, първите 7 години членство на България и Румъния в Европейския съюз, работниците от тези две страни не могат да се радват на пълен достъп до пазарите на труда. Това е предоставено като възможност от договорите за присъединяване, в които се дава възможност на останалите държави членки да поставят такива ограничения. Когато през 2007 година България и Румъния се присъединиха към Европейския съюз, 10 от 25-те тогава държави членки решиха да отворят своите пазари на труда за работници от тези две страни, а днес вече 15 е, е, държави членки е, допускат свободно сила от двете страни и само 10 налагат ограничения. Като ограниченията са по-малки от онези, които се прилагаха преди присъединяването на двете страни. Решението дали да се приложи това преходно, тази преходна мярка е в ръцете на съответната държава членка. Комисията не може да изиграе каквато и да била формална роля за преустановяване на тези ограничения. Но все пак комисията принципно е на страна на пълното прилагане на принципа за свободно движение и комисията винаги е, е работила по въпроса е, за това държавите членки, които прилагат такива ограничения, да спазват всички изисквания на е, договорите за присъединяване. И комисията винаги е настоявала за постепенно отваряне на пазарите на труда, а не е, да се държат пълни ограничения до края на периода е, от 7 години. Докладите от 2006-2008 година показват, че след е, предходното разширение движенията на работници се отразяват положително на економическата дейност, нещо, което остава валидно дори и сега по време на економическата криза. Комисията насърчава държавите членки да преразгледат своя подход към достъпа до пазара на труда, включително и чрез рафиниране на мерките, които се предприемат. Няма подробна информация за ситуацията на нелегалните работници. Това а, се по отношение на съседните държави членки. През докладите от 2006 и 2008 година показват, че свободното че мерките за ограничение на свободното движение на работници е, на практика не водят до защита на местния пазар на труда, а напротив могат да осложнят нещата поради нелегалния, нелегалния труд, защото така се насърчава развитие на сива економика от нелегални работници в държавите членки. Има и доказателства, че много е, а, често не се декларират а, е, работни места, за да се избегнат и други изисквания и по този начин се а, е, изкривяват търсенето и предлагането на пазара на труда и на практика тези ограничения, които се налагат върху свободното движение, водят а, до допълнителни затруднения. Комисията няма а, информация за нелегалните работници в България и Румъния и тяхното отражение върху местните пазари на труда. Но поради това, че този тип данни се събират много трудно. Но този въпрос ще се има предвид, когато се работи по преходните мерки и комисията ще продължи да насърчава всички мерки, които насърчават компетентния деклариран легален труд. Комисията разбира твърденията, че е, този тип мерки могат да се разглеждат като дискриминация. Е, този тип мерки обаче са се прилагали при почти всички предходни разширявания. И този тип мерки, е, преходните мерки се прилагат не само до работниците от България и Румъния, но и до работниците от 8 от държавите членки, които се присъединиха през 2004 година. Това дава повече гъвкавост на държавите членки и те могат да решат кога да започнат да прилагат принципа на свободното движение във връзка с ситуацията на пазара на труда. Предходните мерки просто забавиха въвеждането на свободното движение на работници с няколко години. Но дискриминацията, която чувстват българските и румънските работници, на практика в легален смисъл, в правен смисъл не е. е дискриминация. Член 18 от договора за функциониране на Европейския съюз забранява дискриминацията по принцип националност, но има конкретни разпоредби в други е, договори и преходните разпоредби в е, договорите за присъединяване представляват такива разпоредби, които са изключени от член 18. Именно заради това е, този тип мерки не са противни на достиженията на европейското право. Благодаря, господин комисар. Сега преминаваме към списъка на изказващите се. Най-напред господин Ман е, за 3 минути от НП. Благодаря. Седем годишния преходен период до достигане на пълна свобода на движение на работниците. За страните, които се присниха през 2004 година, бяха използвани в Германия в пълния си капацитет 3 плюс 2 плюс 2 за, до 2009, до 2011. Това ще е срока, който ще бъде приложен и към останалите държави членки. Комисарят каза, да, че 10 държави членки все още прилагат тези ограничения. И тези ограничения не са дискриминиращи. Вие споменахте член на 18. Това ограничение е свързано с един вид адаптиране към новите условия на труд в по-старите държави членки и тази пълна свобода би представлявала заплаха за свободното движение на хората и по-скоро ще е заплаха за трудовия пазар. В, нас, в Германия, по-скоро в източната и част, трудовите работните места ще бъдат продължавани, ще бъдат регулирани и за в бъдеще. Изискването към комисия да проведат едно проучване и а, резултатът, че трудовата работна ръка от Румъния и България има положително влияние върху трудовия пазар, е а, абсолютно невярно. Не трябва да се пренебрегват и други статистики, които показват съвсем други резултати. Контрола трябва да е по-строг, така че да се преборим с нелегалната работна ръка. Има един проблем, с който трябва да се справим съвместно от 2012 година трудовия пазар ще бъде по-достъпен. Ето защо това е свързано с много големи предизвикателства, опасности и предимства. Трябва да избегнем маргинализиране на населението. От през декември 2019 година отправих въпрос към комисията. Дали а, има експертно мнение, свързано с а, влиянието на трудовата ръка и свободното движение на работна ръка. И извода беше, че влиянието е положително върху, работен, върху трудовия пазар. Извинете, господин комисар, вие още тогава не вземахте тази длъжност, но това заключение е а, доста неаргументирано. А, трябва. А, да има по-голяма аргументация и нещата да бъдат по-съществено обосновани. Господин Калфин. Благодаря ви, председатели, уважаеми е, господин комисар. Бих искал с този дебат да апелираме към правителствата на страните членки, в които все още съществуват различни ограничения за пазара на труда за български и румънски граждани, да ги премахнат възможно най-бързо основанията за това са свързани не само с принципите на европейския съюз единият от които е свободното движение на хора. от икономическа гледна точка отвореният пазар на труда осигурява много по висока стойност. от една страна това е заради по голямото предлагане на специалисти в области в които на националния пазар няма достатъчно желаещи кадри. мога да дам за пример българските лекари и медицински работници които работят в региони в които страните членки просто нямат на разположение собствени кадри това създава проблем в българските отдалечени региони но решава проблемите примерно на английските или френските райони. това означава по малко разходи и по добри публични услуги за данъкоплатците. в областта на икономиката заетите от новите страни членки обикновено са или специалисти с висока квалификация които всяка икономика би желала да използва или са работници които запълват дефицити на пазара на труда увеличават конкурентоспособността и предотвратяват изнасянето на предприятия извън европейския съюз. тезата че гражданите от новите страни членки на европейския съюз изместват местните работници с по ниски заплати е напълно несъстоятелна и популистка. един български гражданин който отива на работа в друга страна има нужда от средства за жилище за издръжка на семейството си за да изпраща децата си на училище опитва се и да спестява с перспективата да се върне един ден у дома. освен това съществува и проблемът с езиковата бариера. на колко ниска заплата би се съгласил да работи този гражданин? това е мит за вътрешна употреба. това се потвърждава и от данните на европейската комисия според които мигриращите работници от новите страни членки са се увеличили от нула две на нула пет от населението на старите страни членки след разширяването на европейския съюз очевидно няма мигрантска вълна напротив проблемът е че мигриращите работници от страните членки са много по малко от имигрантите от трети страни. ограниченията на трудовия пазар не могат да бъдат обосновани с обективни аргументи. ранното отваряне на пазарите води до много повече прозрачност носи икономически ползи и е благотворно за социалните системи на страните членки. очакваме от комисията господин комисар много строго да следи процесите и да информира страните членки за ползите от отварянето на пазара. благодаря. Благодаря, господин Калфин. От името на групата Алде, госпожа Валян има думата. Дами и господа, много се радвам, че господин Барозо във вторник обяви, че задълбочаването на пазара на труда е важна част от неговата дейност. 22 години от един европейски акт на сам, все още не може напълно да се говори за един европейски пазар. Само 8% от 20 милиона малки и средни предприятия в Европейския съюз се занимават с трансгранична търговия. В доклада, са уточнен, доклада Монти се идентифицират 1500 бариери в Европейския съюз, които пречат на свободното движение на стоки, хора, услуги и капитали. Това въжи за всякакви е, видове е, е, продукти и сега се иска отново да се подхване идеята на господин Делор. Но нека да ви припомня историята. Ако искаме един пазар, който е действително базиран на свободното движение на стоки, хора, капитали и услуги, ако искаме да избегнем економическия национализъм, ако искаме да бъдем най-компетентни, конкурентоспособната економика в света, ако искаме да създадем економически растеж и работни места, тогава най-големия ни приоритет би трябвало да се премахнат тези бариери, бариери пред свободното движение на работници от България, Румъния и останалите 10 нови държави членки. Комисията трябва да бъде много е, строга към държавите членки, които поддържат такива ограничения и трябва да се изисква тези ограничения да бъдат обосновани и с солидни економически данни. Трябва да се представят доказателства, които да се преглеждат строго възоснова на статистика и факти. Господин Барозо е иска отново да задейства пазара, единия пазар тогава нека да спрем да говорим направо и да се захванем с разрушаването на тези срамни стени в Европа. Благодаря, госпожо Валян. От името на Обединената левица давам думата за минута и половина на господин Таварес. Президент. Но... Благодаря, господин председателю. Тази седмица в парламента доста говорим за свободното движение на хора, особено свободно движение на работници от България и Румъния, а и не само работници. Говорихме и по въпроса за ромите и за други малцинствени групи. В тази проблематика се очертават доста юридически проблеми. Законът осигурява минимална уредба за отстояване и защита на основните ценности на Съюза, например свободното движение. Правителствата на някои държави членки всъщност в момента използват закона, за да е, нарушават конституционния дух на Съюза. Това, което Имам предвид, е, че Европейският съюз обръща прекалено много внимание на законовата уредба, а някак забравя духа, който тази законова уредба трябва да следва. Така че не бива да забравяме, че свободата на движение е свобода, която следва да бъде защитавана и отстоявана. Наскоро комисията промени позицията си, но все пак тя не е много амбициозна. Комисията винаги казва, че това е в пределите на компетентността на държавите членки и комисията нищо не може да направи. Но да, комисията е пазител на договорите. Тя трябва да бъде по-амбициозна в отстояването на свободите на движение. Големи региони на света, като САЩ или Бразилия, имат вътрешна свобода на движение и за това много по-добре реагират на кризи като последната. В Европа все още се натъкваме на тази трудност да преодолеем кризи подобни на последната. Държавите членки често пъти е, действат в собствените си интереси, когато става дума за свободно движение, е, забравят общия интерес. Комисията е длъжна да осигури тази обща свобода. Благодаря, господин Тавареш. Група Свобода и демокрация, господин Бафтан. Благодаря, господин председател. В този въпрос има изявление, че свободното движение на работници е добро за економиките на държавите членки и няма сериозни отрицателни последици върху техните пазари на труда. Е, икон... Професора по економика е, в Съединените щати Джордж Борхес е, е против такова твърдение, защото той твърди, че иммиграцията намалява възможностите на пазара на труда. Е, брутни вътрешен продукт, според него е, се увеличава, но от увеличението на брутния вътрешен продукт отива в новите работници под формата на заплати, а на практика на местните домакинства е, влиянието на всичко това е отрицателно. През 2008 година бе заявено, че въпреки, че на теория това е възможно, също няма системни емпирични доказателства, които да показват, че нетната иммиграция води до сериозни динамични ползи за местното население на Великобритания. Неограничената иммиграция в Великобритания е довела до намаляване на заплатите и до увеличение на е, разходите за живот, защото има повече търсене на жилища. Е, най-бедните най-тежко понасят всичко това. Масовата иммиграция може да е добра за една развиваща се, е, разширяваща се економика в страна като Съединените щати от 19 век, където има много природни ресурси, но такава иммиграция има отрицателни ефекти върху една развита постиндустриална економика като Великобритания. Правителствата трябва да защитят първо своите граждани и после да се опитват да помагат на други страни да се оправят и трябва да се работи с разумна търговска е, е, политика. Така работеше Британск... Великобритания преди присъединяването към Европейския съюз и смятам, че най-разумната политика е Великобритания да напусне Европейския съюз. Благодаря много. Преминаваме към останалите оратори. За 3 минути има думата господин Унгоряно. You, Благодаря, господин председателю. Сегашната економическа криза изисква решителни действия за ефективно доизграждане на вътрешния пазар. А ако не сме готови да отворим своите пазари, включително тези на труда, за всички европейски граждани загубите ще са по-големи от печалбите. Неодавнашни проучвания на Европейската комисия доказват, че отварянето на пазарите на труда ще бъде благотворно и страховете е, за загуба на работни места от местните хора са напълно погрешни. Тази погрешност непрекъснато се доказва. През 2006 година британски експерти е, прецениха, че 300 е, хиляди румънци ще наводнят Великобритания, търсейки работа. Обаче все още търсят 300 хиляди. Нищо подобно не се случи. Истината е, че няма разумна причина да се поддържа тази трудова бариера за български и румънски граждани. Както показва опитът, от източните държави членки работниците попълват празноти в пазара на труда. Те работят работа, за която няма местна работна сила или местната работна сила не желая тази работа. Още повече, няма работници, е, които да са дошли от Румъния и България в Западна Европа, за да се ползват от щедрата е, социална система. Всичките са с високо образование. Те са високо квалифицирана работна сила. Имат най-малкото средно, средно специално или висше образование. Ако в това време на криза а, искаме да излезем от трудностите, трябва да има политическо доверие. Преди два дни председателят на комисията Барозо каза нещо тук. Или заедно ще плуваме, или по-отделно ще потънем. Парафразирам. Или ще работим заедно, или ще бъдем безработни по-отделно. Благодаря. Сега господин Кирилов за една минута. Господин председателю, докладът на комисията ясно показва, че а, не трябва да има ограничения на пазара на труда. Такова е търсенето. Освен това, други ограничения за българи и румънци не са желателни. Те създават а, основания за лоша практика поради лошото третиране на работници, които лесно се подават на експлоатация както господин Дехухт каза, тези а, а, хора а, няма да се превърнат в поток, ако а, бъдат официализирани, така да се каже, но ще има промяна в данъците и тяхното плащане. Освен това, а, гражданите от трети страни, които мигрират в Европейския съвет, съюз са повече. Е, правото на недискриминация е основно право за всеки европейски работник. И както е посочено в доклада, е, жалко е, че някои държави членки се отказват от изпълнението на този и други основни принципи. Искам накрая да подчертая нещо много важно, а именно да се толерира наличието на втора ръка европейски граждани поставя под въпрос целостта на Съюза. Благодаря. Благодаря господин Кирилов. За две минути има думата госпожа Първанова. Уважаеми господин комисар, уважаеми колеги, когато говорим за единен Европейски съюз и единен европейски пазар, не можем да поддържаме изкуствено създадени ограничения за упражняване на гарантираното право на всеки гражданин на съюза да работи в друга държава членка без да бъде дискриминиран на основата на гражданството което би било грубо нарушение по отношение на българските и румънски граждани на пазара на труда в духа на хартата на основните права на европейския съюз трябва да предотвратим създаването на отделна категория както каза и колегата ми кирилов не желаем да бъдем втора класа граждани на европейския съюз и затова трябва да премахнем временните ограничения по отношение на свободното движение на български и румънски работници. в този смисъл се обръщам към комисията да предложи конкретни мерки с които да бъде постигнат значителен напредък към по голямо отваряне на пазарите на труда от страна на държавите членки по отношение на редовните работници от българя и румъния без да бъдат нарушавани разпоредбите на местното трудово законодателство в съответните европейски държави. последните събития в европа свързани с миграцията на ромското малцинство от нашите две страни възползвайки се от възможността за свободно движение с цел намиране на по добро бъдеще ясно показват че е време за действия от страна на комисията. имайки предвид доказания положителен ефект от мобилността след разширяването на съюза и за по ефективното функциониране на вътрешния пазар апелирам комисията да предложи комплекс от убедителни действия за насърчаване на държавите членки по отношение на промени в политиката на пазара на труда както и поемането на ангажимент от страна на националните правителства за неудължаване на настоящите ограничения за български и румънски граждани. в заключение искам да подчертая че за съществуването на най мощната движеща сила на европейската интеграция именно европейските граждани трябва да бъде премахната всякаква дискриминационна основа в трудовите отношения. благодаря. Благодаря, госпожа Първанова. Госпожа Вержия има думата за минута и половина. Мерси, месье. Благодаря, господин председателю. Франция, за съжаление, е сред онези 10 държави членки, които ограничават движението на румънските и български работници. Ако правилно съм осведомена, дори Франция поиска въвеждането на тези мерки, когато влязоха първите 8 а, държави членки от изтока и тя е поискала тези мерки да бъдат разширени и към, а, Фран... към България и Румъния и нейните работници. А, на времето е предвиден истински юридически арсенал за отблъскването на гражданите на тези две страни. Защото за, бълг... за френските е, е, власти, зад българите и румънците се движат е, ромите. Както бе казано, Свободата на движение е основна ценност на Съюза. Ние често говорим в тази зала за привързаността си към правата на човека. Е, защо, господин е, комисар, е, хората не се радват на същото третиране като стоките и капиталите? Вие казвате, че чужите работници имат благотворно влияние върху економиката и това остава вярно дори в момент на криза. Защо, господин комисар, комисията не убеждава така енергично държавите членки да вдигнат ограниченията за работната сила, както го прави в други економически сфери. И после, господин комисар, вие ни казвате, държавите не дискриминират работниците. Всъщност, аз съм французойка и не мога да се съглася с вас по този въпрос. Благодаря. Госпожа Иванова за 3 минути. Благодаря, господин председател уважаеми колеги! Европейският парламент с работата си винаги е подчертавал ролята си на изразител на интересите на европейските граждани. Мисля, че повечето от нас ще се съгласят, че дискриминация на каквато и да било основа няма място в Европейския съюз, такъв какъвто искаме да го виждаме, такъв какъвто искаме да растат нашите деца. Ограниченията за работници от България и Румъния, макар и юридически обосновани с присъединителните договори на двете страни, са по същество дискриминация на базата на националност. не можем да говорим за неравностойно отношение към ромите и в същото време да си затваряме очите за различното третиране на работници от две пълноправни страни – членки на съюза. присъединявам се към това което казаха колегите. изследванията и препоръките на европейската комисия наистина доказват че ефектът от разширяването на трудовите пазари е положителен и полезен за цялостното развитие на единния европейски вътрешен пазар. факт е обаче че все още десетте страни членки продължават да запазват ограничен достъпа до своите пазари на труда до. 2013 хиляди г. уважаеми колеги европа е на кръстопът и в този момент трябва да избираме накъде към повече или по малко интеграция. за мен безспорно посоката е една за единна и силна европа но този път минава и през ясната воля на всички нас за респект към основните европейски ценности каквото е свободното движение на хора и работници. искрено се надявам протекционизмът да не надделява при определянето на националните политики защото заедно ще сме много по силни пред света отколкото разединени. искам да призова европейската комисия с подкрепата разбира се и на европейския парламент да си сътрудничи наистина по активно и по решително с държавите които все още налагат ограничения за да бъдат те премахнати предсрочно което ще спомогне според мен и за по бързото възстановяване на европейската икономика от кризата за да можем всички ние с чиста съвест да погледнем гражданите в очите и да им кажем че в европейския съюз в двадесет първи век няма дискриминация. благодаря. Благодаря, госпожа Иванова. За минута и половина има думата госпожа Ятова. Уважаеми господин председател, господин комисар, колеги! Очевидно е, че България и Румъния опровергаха страховете на европейците за огромни работнически потоци, които биха застрашили трудовите пазари. Статистиката на Европейската комисия сочи, че по-малко от 1% българи търсят работа в старите страни членки дори в условията на тежка финансова и икономическа криза и на нови страхове от бум на безработицата тенденцията не се промени. ясно е че работниците биха мигрирали там където се търси работна ръка а цифрите сочат че в някои от тези десет страни безработицата е по голяма отколкото в българия и румъния. запазването на ограниченията стимулира сивата икономика и недекларирания труд знаете ли че само в холандия с осем са се увеличили българите и румънците които работят на черно и това се толерира от работодателите от холандците защото намалява разходите им? да не говорим за сезонните работници без трудови договори без никакви социални права. ограниченията няма да решат проблема с безработицата в европа. сигурна съм господин комисар че европейската комисия разполага с механизми да лобира сред десетте страни за преразглеждането на ограниченията за български и румънски работници. да вие се позовахте на договорите и това е така но нека не забравяме че договорите бяха подписани в друга ситуация а сега тя е нова и нейното име е криза. крайно време е за нова дискусия и в съвета по този въпрос и вие бихте могли да я инициирате. Очаквам от вас не само да ни бъдете съюзници но да предложите и конкретни действия вие бдите над договора на общността и не допускайте прилагането на двойни стандарти по отношение на българя и румъния каквито тенденции очевидно има и те се чуват дори в тази зала. Ще говоря т.е. исках да говоря на собствения си език, но слушайки вашите отговори, реших да забравя написаното и също да се изкажа на английски. Първо, е, защото искам и е, вие да ни разберете пряко, а не чрез преводачите. И второ, защото разбирам, че в тази зала ние сме тук преди всичко българи и румънци. Господин комисар, вие казахте, че няколко проучвания са показали, че след присъединяването на а, държавите от Централна и Източна Европа, проблемите не са настъпили в тези страни, където са приети работници. Напротив, тези работници са оказали благотворно влияние, брутният вътрешен продукт се е повишил, така че неуместен е бил страхът от прилив на такива работници. И вие всъщност споменахте и други страни извън Румъния и България, но това не ни успокоява. Точно обратното. Това означава, че има дискриминация спрямо още повече граждани, не само нашите. Бях изненадана от вашия отговор, в който казахте държавите членки решават. А ако ще говорим за вътрешен пазар без пазара на труда, а, това е неприемливо. А, значи, а, пазарът на труда е част от вътрешния пазар. А, и следователно, правата на работниците, както и основните права, са от компетентността на Съюза. Те не се подчиняват на принципа на субсидиарност. Смятам, че комисията трябва да направи а, много повече да Е, убеди държавите членки, наложили такива ограничения, да ги премахнат, защото те са недостойни за Европейския съюз. domnule președinte, domnule comisar. Госпожа Тикал, има думата за минута и половина. Благодаря, господин председател. Господин комисар, свободното движение на хора е едно, един от основните принципи на Европейския съюз. Единият пазар се базира на свободното движение на работници и е, мобилността на работниците е един от основните принципи. Кризата не трябва да се използва като претекст, за да се продължават преходните мерки, които ограничават движението на работници от България и Румъния. Държавите членки трябва да дадат приоритет на гражданите на страните от Европейския съюз, а не на онези от трети страни. Този тип ограничения само води до нелегален труд и социален дъмпинг. Ако се премахнат бариерите, така ще защитим и мигра... мигриращите работници и местните работници. Факта, че страните, които все още налагат тези ограничения, получават искания от бизнес общността да премахнат тези ограничения, показва, че самите работодатели ясно разбират, че премахването на ограниченията е добро за всички. Защо? Защото всеки един работник ще си плаща данъците, ще си плаща социалните осигуровки и в крайна сметка Европейският съюз е на първо място своите 500 милиона граждани. И за това нека да призовем комисията и държавите членки да покажат политическа воля за премахване на всички пречки пред свободното движение на работници. Благодаря. Сега за една минута има думата господин Иван. Господин председателю, днес вечерта говорим за проблем, решение и отношение, които трудно разбирам – това е отношението на комисията. Отношението и положението в Стара Европа, в Западна Европа и застаряващото население се компенсират от работна сила от източна Европа. Хора, които пресичат хиляди километри, за да дойдат дори за кратко време да работят в Западна Европа и да вършат работа, която италианските, френските, испанските работници е, не желаят да вършат. Западноевропейските проблеми се решават от източноевропейски работници. Трудно е да се разбере при това положение отношението на комисията, защото този проблем трябва да бъде решен съзвучие с съблюдаването на правата на тези работници. На никого не е, е ясно какво става е, с е, обществените осигуровки на тези работници в Италия и в Испания, особено след като се върнат в собствените си страни. Благодаря сега госпожа Крето за минута и половина. Благодаря. Както вече бе казано, 4 години след присъединяването на Румъния и България, все още сме пред тази бариера, която не само опоручава европейския проект, но и игнорира положителното отражение на присъединяването върху пазарите на труда. Свободното движение на работници е основен принцип и данните, за които чу, чухме тази вечер, само подчертават абсурдността на мерките. В Западна Европа има недостиг на работна сила в някои области и движението на работна сила е необходимост. Разисквахме положението на ромите във Франция. Кризата с тях можеше да бъде избегната, ако хората можеха да си намерят работа и ако не бяха изтласкани в периферията на обществото. Някои хора смятат, че кризите се разрешават с полицейски мерки. Това е липса на реализъм, подплатена с лицемерие. Проституцията, просията, престъпността са все последици, между другото, на бедността. Единственото е, правилно решение е равно и недискриминационно отнасяне към всички граждани на Съюз. Благодаря. С това преминаваме към процедурата за спонтанни изказвания. Господин Миколашик, една минута. Muchas gracias, señor presidente, vážený pán predseda, vážený pán komisár, kolegyne a kolegovia. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, уважаеми колеги, статистиката показва, че свободното движение на работници е, води до е, положително развитие на економиката и не се отразява отрицателно на пазара на, свобода, на труда. За мен свободата на движение и възможността гражданите да работят в другите държави членки е едно много важно право, което трябва да се прилага и за всички граждани на Европейския съюз като едно от важните условия за доброто функциониране на вътрешния пазар и за да бъдат всички граждани равни, аз подкрепям отварянето на пазара на труда на всички държави членки за всички граждани от държавите членки на Европейския съюз, включително и на Румъния и България. Затова призовавам комисията да не се удължават преходните мерки, които се прилагат към гражданите. Това не би било добре за духа на Европейския съюз и за, да, във връзка с а, член 45 от Харта за основните права, а, нека да ви припомня, че всеки има право на свободно движение, пребиваване и работа в друга държава членка. Благодаря, госпожа Басеско. Благодаря, господин председател. Надявам се, че ограниченията пред румънските и българските работници на пазара на труда няма да бъдат задържани след 2011 година. Смятам, че не е добре да се допуска някакви неоснователни е, от економическа и социална гледна точка страхове да се използват политически. Миграцията на е, работната ръка на практика допринася за економическия растеж и се отразява добре на либерализираните пазари. По време на кризата мигриращите работници е, бяха най-засегнати. Е, те бяха първите, които останаха безработните. И като се имат предвид дебатите по положението на ромите във Франция, мисля, че е много важно да се говори за интегрирането на работниците мигранти от нови държави членки. Важно е да се разглежда внимателно начина по който те се интегрират към пазара на труда. Благодаря, госпожа Базеско. Госпожа Датила, една минута. Сарка, Европен. Благодаря, господин председателю. Задължително е политиките на Европейския съюз по отношение свободното движение на работна ръка да бъдат опрени е, върху трудовите права на всички европейски граждани, както от старите, така и от новите държави членки. Европейският съюз трябва незабавно да приеме обща нормативна уредба, която е, урежда положението на а, мигриращите работници а, от източноевропейските страни. Доколкото няма такава уредба, а, много източноевропейски работници, за да стигнат до а, европейския пазар на труда, приемат каквато и да е оферта. Господин комисар, а, Европейският съюз а, трябва а, да прилага еднакво правата и задълженията спрямо старите и спрямо новите държави членки. И специално мисля, казвайки това, за правото на свободно движение от новите държави членки. Фигейдето! Президент! Госпожа Фигрейдо има думата. Е, Благодаря, господин председател. Прогонването на граждани на Румъния и България от Франция стигна прекалено далеч и какви са ограниченията, с които трябва да се борят гражданите на тези страни. Прилагат се неприемливи подходи, от страна на френското правителство към ромското население. Правителства на други държави членки от Европейския съюз казват, че тези действия а, са в юрисдикцията на всяка една а, държава членка. Тя може сама да решава как да се справя с такива проблеми. ние имаме нужда от една добра социална политика, която не дискриминира между отделните граждани на Европейския съюз. Благодаря. Сега господин Кели. Благодаря, господин председателю. Темата е много интересна това е основно право за всички европейци, те трябва да могат да се ползват от тази свобода. Така както старите страни се ползваха когато ние бяхме в годините на келтския тигър в Ирландия, много се ползвахме от прилив на работна сила отвън, но сега келтския тигър умря и някои държави разглеждат вече прилива на работна сила отвън като нещо съвсем отрицателно. Единственият начин да се гарантира истински свободно движение на а, хора и на работници е да има еднакви обществени осигуровки и еднакви възнаграждения. Това е много. И почти глупаво е, че във време на рецесия говорим за това, но това е единственият начин наистина да осигурим онази свобода на а, движение на хора, която се стремим да осигурим. Благодаря. Worry, will... Се притеснявайте, господин Кели. Келтският тигър ще възкръсне. Tiene la palabra por un сега господин Яр за една минута. данк. Äh, благодаря, господин председателю. Да, правилно, свободното движение на работници в рамките на Европейския съюз е един а, много а, важен принцип, чрез който ще бъде завършен един вътрешен пазар. В близко бъдеще това ще е нещо нормално а, работниците да се движат свободно в рамките на трудовия пазар. Но аз смятам, че и тези преходни условия са необходими, за да може да се създаде доверие между хората. Да, преходните срокове са неотменна част от изграждането на приятелски взаимоотношения между хората. Но за да бъдат удължени тези срокове, все пак трябва да се проведе една задълбочена експертна комисия. Благодаря ви. Господин комисарио, имате думата, за да приключите дискусията. Благодаря. В заключение, Преходните условия съществуват, за да помогнат на държавите членки да не допускат сътресение на пазарите си на труда след присъединяването на нови държави членки. Те обаче не следва да служат за забавяне на свободата на движение до края на преходния период. Както каза почитаемата госпожа Първанова, най-големият актив, който имаме, са нашите граждани. И трябва да настояваме на свободното движение, за да постигнем реален вътрешен пазар в сферата на труда. Както каза господин Калфин, здравните работници са много добър пример за свободно движение на работници, но трябва да кажа тук, че имаме а, така, примери а, на браконьерско превеждане на а, здравни работници от по-новите държави членки в по-старите. И за това аз съм съгласен, а, господин Калфин, че трябва да се призоват старите държави членки да вдигнат ограниченията колкото е възможно по-скоро. Комисията не само ще продължи да наблюдава начина на изпълнение и прилагане на тези ограничения, но и ще се стреми към по-нататъчно сътрудничество между държавите членки. Още по-важно е, че тя ще настоява пред държавите членки да преразглеждат своите решения периодично за ограничение за български и румънски работници в светлината на променящите се условия на пазара на труда. И така, приключваме с тази точка и преминаваме към следващата. Тук става въпрос за изявление на комисията, свързано с продукти околонирани